ще започнем с един семинар и ще слушаме една презентация, след което ще проведем дискусия. Започваме с леко закъснение. Но очаквахме всички да дойдат в залата. Сега ще изслушаме представене на проучване относно сравнителния анализ на инструментите за управление на риска, подкрепен от закона за земеделието Farm Bill в САЩ от 2014 и ОСП за периода 2014-2020. И а, двата акта са прияти по едно и също време. Вече е натрупан известен опит в прилагането им това са два акта, две политики, които се отнасят до нестабилните приходи на селските стопанства. Всичко това е свързано и с историята на сълскостопанската политика – и с политическата визия, която се различава, що се отнася до управлението на риска. Днес ние ще направим едно сравнение между двата метода и инструментите, които се прилагат в двата случая на управление на риска. Ще направим сравнение между САЩ и Европа в това отношение. Искаме да бъдат направени конкретни изводи от този анализ, за да може да се предложат адекватни решения за общата селскостопанска политика и в частност, що се отнася до управлението на риска. Това е изключително важен въпрос, както и въпроса за приходите. Тази дискусия се води след дискусията, която проведохме за ТТИП най-напред искам да дам думата на Жан Кордие. Той представлява ИНРА, е, научно-изследователският институт, който е много добре познат както във Франция, така и в целия свят. Той също представлява Агрокомпюс Уест във Франция добре дошъл днес и ви давам думата. Господин председател, уважаеми дами и господа, благодаря ви за а, този сърдечен прием. Радвам се, че мога да представя работата, която а, съм осъществил по ваше искане. Благодаря ви за доверието, което ми беше оказано. Искам да благодаря на всички, които ми оказаха подкрепа. Проведохме много дискусии, както теоретични, така и практически, с хора от различни европейски държави, както и от САЩ, за да можем да направим този анализ. Целта на този труд беше да се направят сравнения между инструментите за управление на риска от двете страни на Атлантика и да видим колко ефикасни са те. Сега ще премина на английски, тъй като съм подготвил слайдовете на английски. Ми е по-лесно да ги представя на английски, но когато отговарям на въпросите ви, отново ще се върна към френския език. Oui. Коментарите са извън микрофон. On m'a demandé de faire les slides en anglais. бях да изготвя презентацията на английски, така че ще ми е по-лесно да ги представя на английски. Моето представяне ще бъде в пет части. Първо ще ви запозная с конкретния риск. Ако искате, мога да говоря френски. Добре, добре, ще говоря на френски.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 И така, пет части. Първо ще говоря за конкретните рискове, както и за основните инструменти за управление на риска. Ще се спра на случая в САЩ и в Европейския съюз. Ще направя съпоставка. И ще се спра на ортогоналния характер на разглеждането на тази тема в САЩ и Европа. Ще се спра също на някои препоръки. Препоръки, които съм изготвила и ще споделя с вас. Рисковете в селското стопанство са много. Става дума за рискове на пазара, за колебливост на цените на сълскостопанските продукти. Говорим за санитарни рискове, за санитарни шокове, за климатични шокове. И все повече е, говорим за това, е, което е, е екзогенна нестабилност и ендогенна нестабилност, т.е. нещо, което е свързано с нестабилността, да речем, на цените на петролните продукти, които се отразяват и на селското стопанство. Има технически, както и пазарни рискове. Някои от е, рисковете са отделни, например е, застудяването, замръзът, е, градушките. Има и системни рискове, като цените, които засягат всички фермери едновременно. Рискът варира от нормален до катастрофален. Има всяка вид рискове, за това има и различни инструменти за управление на тези рискове. Никой инструмент не е универсален и не ни позволява да обхванем всички рискови характеристики. Отделните рискове се разглеждат чрез застрахователите и презастрахователите, докато системните рискови, рискове са свързани с пазара. Има също и общи рискове, има взаимоспомагателни фондове в различните страни, които са свързани също и с различни санитарни рискове. Публичната политика в това отношение осигурява обезопасителна мрежа при рискове в отделните страни. При нормалния риск може да има фискални политики, които да водят до резултати година след година в селското стопанство. Така че има специфични рискове, те трябва да бъдат координирани това е идеалният случай. Какво е състоянието в САЩ? Тук са иллюстрирани много неща на този слайд. Има инструменти, които се препокриват помежду си. Има застраховки за производството, финансовите пазари се развиват от много години и в средата от 20 ти на години има хибридни договори за застраховка, които са свързани с цените и производството. Хибридните договори, които виждате в средата на този слайд. Има множество програми, които са сложни, няма да се спирам на тях. Вие може да се запознаете с документа, който съм изготвил по-надолу. В катастрофалната част на рисковете има контрциклични програми, които са разработени за публично презастраховане и адхок плащания при големи щети. Липсва ми едно нещо. Американският бюджет. В Фармбил, както знаете, в четвърта част се говори за помощи за продоволствени стоки. Ако примахнем тази помощ. В САЩ остават две други форми на подкрепа от държавата. Хибридните застрахователни договори и контрацикличните програми и други публични програми, които са изцяло публични, а не частни с публична помощ. Основният бюджет на САЩ се отнася до частни договори, до частни договори, които се подкрепят от публичната власт. Те са доста динамични, както ще видим по-нататък. Това, което липсва тук по-надолу, са фискалните мерки. Защо няма фискални мерки? Когато зададох този въпрос в САЩ, ми отговориха, че това е работа на а, трезора, а не на селското стопанство. Но съм виждал проучвания, които обръщат внимание на този въпрос. Европейският съюз. Анализът показва, че управлението на, на риска се базира на два стълба. Регламента 1305 и 1308, т.е. вече имаме една дихотомия. Моят анализ е, че техническите параметри е, на обезопасителните мрежи не са от техническо естество, но те могат да бъдат обсъждани, може да им се влияе. И аз съм дал като иллюстрация управлението на наложеното от Русия ембарго – Имиджът, който се създава, е, гледан отвън, не е много лицеприятен. Може да се помага е, чрез застраховане е, при големи щети, да се застрахова риска за производството. Член 39 е точно копие на 38 е, член. Всичко това е свързано с стабилизирането на приходите в селското стопанство. 2005 година са извършени доста проучвания. Съществува, но не съвсем. Това е много особено състояние. Освен това, Тълкуването на текста се прави по един много строг е, начин от страна на комисията. Имах възможност да е, работя с е, преподаватели в Румъния и имахме доста спор за това какво означава загуба на производство, production loss. Дали става дума за обем, за стокооборот и прочие. по различни съображения, различните климатични, санитарни рискове в Европейския съюз засягат системата. Има разлика между юг и север. Тук виждате изображение на различните рискове. Виждаме, че съществуват неща на хартия, но не и реално. Ако искаме да характеризираме Европейският съюз, европейските държави, е, това не може да стане. Имаме отделни случаи. Великобритания, Обединено кралство, Франция и Италия имат е, взаимни фондове, Австрия и други имат е, система за субсидии, Румъния има по-друга система, така че това е една цяла палитра Аз казах, че политиките са ортогонални или правоъгълни. Виждате регламентите в първата таблица, европейският бюджет, американският бюджет в втората таблица. Казва се едно и също. В САЩ костопанската политика, управлението на риска се отнася най-вече до риск инструменти за управление на риска, след това има безопасна мрежа и преки плащания. Това е в Farmbill 2014. В Европейския съюз залага на преките плащания като подкрепа за приходите, за доходите, но това не е свързано с управлението на риска. Европейският съюз насочва по голямата част от бюджета не за управление на риска. Има 5% средства заделени за обезопасителната мрежа и средствата за управление на риска са изключително скромни. Така че необходимо е да се направи нещо, за да се развие всичко това. Тези таблици са доста опростени, но сигурно ви правят силно впечатление. Освен това, трябва да се има предвид, е, че в САЩ е, инструментите за управление на риска и е, обезопасителните мрежи са координирани. Там се дефинира какво е катастрофа, какъв е поносимия риск от частните предприятия. В Европейският съюз няма обща дефиниция. Почти няма нищо по първия стълб и много ограничени неща по втория. Общата сълскостопанска политика, американската политика първо, има силни страни. Основната силна страна е, че има база данни – има натрупан опит, прилага се от години и освен това се прилага економиката на знанието. Индустрията на познанията може да се представите нещо като пица или баница в нашия случай, която се разпределя. Целта е да се увеличи богатството, за да може всички да управляват по най-добър начин своите инвестиции. Не става дума да се предоставят средства на предприятията, по-скоро да се предвидят повече средства и инвестиции за бъдеще. В САЩ искат да приложат тип застраховки, наричани Кадилак. Има излишък в финансирането на САЩ, но това не е наш проблем. Трейси и Осми член и принципите, които са заложени в тези, както и член 39 за взаимните фондове, за мен създават добра основа, но тълкуването и начина по който се я прилагат, всеки има свой чадър, комисията трябва да съблюдава международните норми. Държавите членки се съобразяват с положението в съответната страна, така че всеки си има свой чадър и никой не се пази в достатъчна степен. Европейската обща сълскостопанска политика може да се нарече, че е в на улица. Преките плащания, какво е бъдещето за тях? В економическа, от економическа гледна точка, тук е нещо, което, това е нещо, което се очита в производството. Преките плащания не водят до определение на риска. Те имат ефект, свързан с богатството. Те преминават, не стигат до селските е, стопани насочени са към производството като цяло. Европейският съюз, в него древните производители е, нямат достатъчна визия за управлението на риска. Поне аз не виждам подобно нещо. Има две отделни неща. Първия, втория стъп, е, няма координация няма координация и това означава, че не действа. Тази липса на координация създава проблем. От 2005 година се говори за това, само се приписват нещата и нищо не се прави. Не е възможно да се управлява риск с фиксиран бюджет. И така, направена е констатация и стигам до препоръките. Аз съм ги групира в четири групи. Първата група е допълване на наличните инструменти. Втората е когато тези инструменти съществуват вече на хартия, трябва да бъдат задействани на практика. Имате инструменти, справите се с тях. Има пилотни проекти, е, има опит. Управлението на риска трябва да не е отгоре надолу, трябва да се е, осъществява благодарение на солидарността на място и трябва да има координация, да се спазват е, принципите, върху които почи в Европейския съюз, лоялната конкуренция и прочие. Необходими са човешки реформи, ресурси, както и финансови ресурси. Необходима е също и по-добра организация. Първата препоръка се отнася до координиране, до координиране на обезопасителните мрежи и частните инструменти за управление на риска, както това е в САЩ, с подкрепата на държавата. В документа вижда, че има голяма пропуск, пропаст между застраховката и финансовите инструменти. И тази празнина може да се запълни чрез прилагането на инструмента ИСТ, който съществува за сега само на хартия. също трябва а, да да се предвижда а, риска да се заделят за него а, а, средства в а, добри а, години. Това е въп... данъчен въпрос, който е в промощите на държавите членки но данъчната помощ може да се счита за съфинансиране по втория стълб. И така трябва да се разработят инструменти. Втората група се отнася до пилотни проекти. Защо? Както вече казах, инициативата не може да тръгне от другаде, освен отдолу нагоре. древните е, фермери ще ви кажат, че трябва да се прави нещо контрациклично и прочие, и това трябва да се прави отгоре, но това може да се окаже опасно. Местната контрацикличност, хората, които проявяват е, солидарност на място, могат да кажат, е, при добри реколти ще заделяме повече средства, за да могат да се покрият загубите през ложите. При катастрофални щети, ще бъдат надхвърлени всички тавани. Аз познавам хора, групи в Франция и в други страни, където има подобни проекти и те би трябвало да получат подкрепа. И на базата на тези изпитания може да се види какви са параметрите, които се прилагат в различните сектори за плодове, зеленчуци и прочие. да има адаптирани инструменти, отговарящи на ситуацията и на местната организация. Може би трябва да бъдат а, а, смекчени някои от изискванията, които идват отгоре, за да се позволи извършването на подобни тестове. А третата група препоръки се отнасят а, до адекватни човешки финансови ресурси, Аз говоря от а, е, е, името на учените, на преподавателите, а, е, които са готови да сътрудничат, да споделят опит, а, да помагат. Има финансови ресурси, Затова, може би, е добре е, да се предаде малко повече ноу-хау от университетите е, на тези, които работят на терена. Това няма да струва толкова много, съществува малко ли повече. Необходими са финансови ресурси и трябва да се намерят начини да бъдат е, предложени такива средства. Необходимо е да се развият инструментите за управление на риска. Те се развиват бавно. Трябва да се увеличат възможностите на резерва, за да може да има презастраховане на системата за управление на риска. преките плащания може би изглеждат нещо нормално относно организацията Говорейки за два стълба, които са свързани с управлението на риска, е нещо, което не може да продължава. Дали трябва а, да имаме само един стълб за управление на риска или да създадем трети а, такъв стълб, а, трябва да има а, пилотен а, проект, а, който да се осъществи независимо, да ни бъде налагано дадено движение, трябва технически, техническа база. В САЩ има агенция за управление на риска, така че е необходимо нещо подобно за управление на риска. Ние не искаме а, това да бъде нещо, което е да само за определен брой а, години. Ние искаме да има една а, агенция която да следва краткосрочни цели, да реализира пилотни проекти в различните държави, да споделя опита, натрупан в отделните държави, да споделя знанията, които са натрупани. G20 създаде такава платформа за развиващите се държави, за да може да се споделя такъв опит и знания разходите за управлението няма да се увеличат. Има техники, има методи за намаляване на средствата, които са необходими за разработването на инструменти. Тези инструменти трябва да бъдат с правилна насочност, да отчитат също и последиците от промените в климата. Трябва да се предприемат превентивни мерки, да се адаптираме към промените в, климата. И така, тези четири групи препоръки са нещо ново, надявам се. И също се надявам, че благодарение на тези препоръки, които може да ви се струват в известен степен а, провокативни, ще предизвикат а, е, и ваши коментари и въпроси. Благодаря. Jako pierwszy poprosił o zabranie głosu pan poseł И така, най-напред господин Лазо има думата. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, е, господин докладчик. Вече никой не може да ни каже, че американците не разбират от е, селско стопанство и освен това не го субсидират даже го субсидират повече от нас и според някои специалисти дори това е скандално в разрез с разпоредбите на СТО. Сега в момента, когато обсъждаме бъдещото споразумение за свободна търговия, това трябва да бъде подчертано още по-дебело. То е свързано, разбира се, и с възможността да се преустановят дори преговорите по TPT. Повтарям, че никоя велика сила не може да се занимава единствено и само с собственото си продоволствие, без да обръща необходимото внимание на всички останали. Европейският съюз също трябва да се грижи за своята сигурност и да внимава нашите партньори да не се превърнат в прекомерно силни конкуренти. По-голямата част от евродепутатите изглежда, че са против ТПТ и за това бих се обърнал отново към комисията лично аз с молба отново да се ревизират по-специално сълскостопанските аспекти. Смятам, че това е първото и то трябва да остане на това първо място. Благодаря. Много благодаря. Искам да ви съобщя, че присъства в залата делегация от Словакия, от Министерство на земеделието на Словакия, водена от заместник министърът на селското стопанство. Добре дошли и надяваме се, че ще ви хареса нашето заседание. Давам думата сега на госпожа Сенра. Е, gracias, Yo... Благодаря, господин председател. Аз имам само два въпроса, за да съм сигурна, че добре съм разбрала 25 минути 25-минутното изложение. Вие всъщност предлагате да извадим 10% от преките плащания и да го пренасочим към застрахователни фирми, за да застраховат риска. Това ли е? Правилно ли съм разбрала? Това ми е първият въпрос. Втори въпрос. Искам да разбера дали предложението ви е следното университетските, академичните среди да ни помогнат да управляваме риска. И ако наистина съм разбрала, Правилно искам да питам колко струва това. Колко ще струва това? Европейската комисия има огромен брой служители, които могат да се справят с тази техническа дейност. Искам да попитам, значи, дали не търсите всъщност финансиране на университетите, като ги прикривате под изследователска дейност за управление на риска. И на трето място, дали това всъщност не е подготовка на регламентарната конвергенция, която ни очаква след TPT. Благодаря. Bardzo dziękuję. Pan poseł Ropea. Много благодаря, господин Реп. Iš tikrųjų, pranešimas и дома, сайшко. Благодаря, господин председателю. Благодаря и за доклада, който изслушахме. Беше много интересен. Много нови неща научихме. И, както каза гостът ни, трудно е да си представим ситуация, в която без преки плащания ще могат да просъществуват нашите селскостопански производители. Първоначално стопанствата ни бяха съвсем дребни, организациите на производителите бяха малобройни и преките плащания бях, е, се оказаха много ефективен инструмент. Производителите ни се радваха на прилични приходи и успяваха да развиват стопанствата си. Днес обаче, като разгледаме положението по отделни страни, е, се вижда, че има стопанства с различни размери – в Литва, например, имаме само 4 преработвателни компании и 3 големи вериги. Търговски вериги, така че понякога те се картелират. Как може да се предотврати това? големите вериги супермаркети да, да отнемат полагащите се на производителите доходи. Да, в момента сме изправени пред руското ембарго. Изкупната цена на млякото спадна доста, както и други. Но пък в обектите за търговия на древно не са паднали цените. Да, производителите получават национална подкрепа, подкрепа от Европейския съюз, но тя намалява, понеже и цените са по-низки. И в крайна сметка производителите едва успяват да свържат двата края. Както в сектора на месото, така и на млякото. Е, системата на преки плащания е, може ли да създаде е, равно ниво на защита за всички? Така че да има млади фермери. Може ли един сълскостопански производител да разчита на 10-15 годишно развитие в този отрасъл? Ако не регулираме, ако не регламентираме изкупните цени, ако позволим на посредниците да заграбват цялата печалба, как ще оправдаем парите на данакоплатеца? По такъв начин ние подкрепяме тези, които вече са богати. Аз съм разговарял с Асоциацията на млекопроизводителите И в момента всъщност се провежда конгрес на тая организация. Те е, излязоха, те написаха проекто закон, който искат да предложат с цел да се регулират изкупните цени. Ако не се регулират, е, системата на преки плащания се обезмисля. Трудно е да се разбере всичко това, което вие е, казвате да се оценят всички. Трудно е сега да, да дадем оценка на, на, на предимствата и недостатъците, на всичко, което вие предлагате, но трябва в крайна сметка по някакъв начин да, да намерим най-добрия изход за бъдещето. Председателя, благодаря. Господин Дантен. Много ви благодаря за изложението, господине. Комисията по селско стопанство в момента на подготовката на този документ за ОСП в същото време всъщност се публикува и доклада на Американският конгрес, който показва, че за 2 долара инвестиции на американското правителство селските стопани получават, ако добре си спомням, 0,8 с тази система за управление на риска. Може ли да ни обясните в каква степени, в какво точно се състои изменението на интервенционните механизми чрез новият фарм бил бюджет спрямо реално получена помощ. Много благодаря. И сега господин Нано. Благодаря, господин председател. Най-напред моите искрени благодарности на господин професора за изложението. Наистина това сравнително изложение между Европейският съюз и Средните американски щати е много полезно. Целта не е да се критикува нито едната, нито другата страна, защото ОСП всъщност помогна на Европа да се изхрани и да произвежда вкусни и здравословни храни. Разбира се, не трябва да губим от поглед случващото се от другата страна на Атлантика. Но сравнението, според мен, не е задължително в полза на Средните щати. Трябва да сме горди от постигнатото тук в Европа. Смятам, че не бива да забравяме в никакъв случай поне не е толкова лесно всичко това. Сега, разбира се, не трябва и да се осланяме на лаврите само продължаваме да работим за ОСП на бъдещето. И тази обща селскостопанска политика на бъдещето може да разреши в голяма степен кризите, пред които сме изправени в момента или тези, които ни чакат за бъдеще. Едното не пречи на другото. Можем да гледаме нашия собствен двор, в нашата собствена градина и в градината на планетата Земя. Целта е всъщност да се произвежда за да се изхранва човечеството, но за и да се изхранват и да имат поминък самите селски стопани, да живеят от труда си. Това ни занимава всъщност в момента. Смятам, че анализът тук трябва да бъде по-задълбочен и ви благодаря всъщност, че, постигна, че повдигнахте този въпрос. Вие говорите за 10%. Дали това е така, ще решим по-нататък. Хубавото е, че сме сложили начало на обща работа по това решение. Благодаря. Сега господин Дорфман има думата. Благодаря, господин председателю. Много беше интересно това, което ни разказахте. Намираме се в момент, което трябва да, да обмислим тези въпроси и то в, кратко, в средносрочен и, и дългосрочен план. Става въпрос за политиката ни. Не съм сигурен, че няма на какво да разчитаме в днешно време, че, че, че че няма достатъчно застраховане в селското стопанство. Всъщност, в моята страна има доста застраховане и системата е, е добре развита. Съгласен съм обаче, че ако ще стабилизираме приходите си, трябва заедно да свършим нещо. Или да променим, да укрепим сегашната система, преките плащания – Но не мисля, че може да има и преки плащания и застраховане. Не са съчетаеми две, двата подхода. Вижте какво стана през последните е, няколко години. В земеделието, например. Трябва да е, подхождаме критично към а, това, кое сме, което сме постигнали. Оползотворяват ли се всички ресурси? Всички преки помощи не съм убеден. Да, ще дойде момент, е, в който ще се дигне цената на селскостопанската продукция и когато производителите ще се справят без външна помощ. Но а, е, сега не стоят така нещата. Вижте в млякото, в сектора на млякото, например, там почти никакви средства не са останали. Е, да, трябва да разгледаме американската система, да видим дали можем да заимстваме някои от нейните е, елементи. Благодаря. Госпожа Магинес, благодаря, господин председател. Благодаря и на госта ни за изложението, за това, че ни запозна с доклада. Трябва по-обстойно да се запознаем с него е, мисля обаче, че на 53-та страница е един от най-важните моменти. Там, където говорите за бюджетните разлики между САЩ и Европейския съюз. И това, че нашият бюджет е, е, е нашият е фиксиран и ограничен, за разлика от американския, който е гъвкав. Както казвате, това предполага е, е, определени е, последици за управлението на риска и осигуряването на, на, сигур... на безопасност. Като се вгледаме в бъдещето, следващия период на реформи, да, вижда се, че трябва да вземем някои много важни решения за реформи. Трябват ни по-здрави -по насоки, отколкото тези, които следваме сега. В Европа все още има и в Европа имаме фамилни стопанства и Селските райони най-вече са пряко зависими от е, преките плащания. Аз е, имам опасения свързани с е, плащанията на единица площ. Това на практика не помага на производителите, а по-скоро е, може да дига само цената на земята. Те вие казвате 10% преки плащания и за останалото да се покрие от е, застрахователна полица. Това може да не е достатъчно и ще доведе до трудни политически решения. Та, интересно е, е да кажете вие какво мислите е, е бъдещето на Европа. Казахте, че няма визия. Не, ние имаме визия, но, но нямаме инструменти, с които да я изпълним, да я постигнем. Та, ако може, когато имате възможност, малко по-подробно да кажете вие какво смятате по тези въпроси. Благодаря ви. Колеги, всички, които бяха заявили желание да вземат думата, вече го направиха. И сега е поискал думата представителят на Генерална дирекция Агри от Евро... на Европейската комисия. Заповядайте, господин директор. Our... Благодаря. За възможността да се изкаже по тази така интересна тема. Важно това, което се казва по отношение на, на застраховането, най-вече е, след решението на Американския е, конгрес да обърне е, земеделската си политика. Сега в много голяма степен се, е, се разчита на е, застраховане на, на реколтата, на посевите. Какво мислим ние по тези въпроси? Ние сме проучвали евентуално вече два пъти през 2008 и 2011 година, евентуалната полза от такъв подход. И, и изхода от тези изследвания е, че няма да е от е, интерес за цялото земеделие да се застраховат всички е, е видове е, реколти. Това трябва да става доброволно. В някои държави членки, в някои сектори това е по-осъществимо. Сега, защо американските фермери а, одобряват и, и ползват с радост такива а, подходи. Ами сигурно, защото така се, а, е, така се а, е, увеличава дохода им, но в същото време се увеличава бребето на, на федералния бюджет и в крайна сметка повече средства идват от, от джоба на, на купатеца. няма да е възможно в бюджетна рамка като тази на Европейския съюз да се посрещнат проблемите на цикличността, които ще проистъкат от една подобна политика. Световната търговска организация по-настоящем класифицира подобен подход като изкривяване на, на, на търговията, но е, е необходимо, за да се заключи това с категоричност, да се дадат повече данни. В Европейския съюз няма предпоставки за въвеждане на, на, а, такава политика, поне в някои държави членки. Това, което не става ясно от изследването е конкретно контекстът, в който действат европейските политики и тези на САЩ. Аз не казвам, че не, не ни предлагате интересен сравнителен анализ, напротив, много беше интересно. Но Политиката, която е възприята в САЩ, е наистина високо ефективна, но е насочена към, крайни, към крайните продукти. Най-защитени са производителите на крайни продукти. Програмата застрахова и гарантира по такъв начин среден осреднени национални стойности за, за целите щати, за, за млякото и за месото. По такъв начин се свръх се субсидират производители с маржове на печалбата над средните и не се субсидират достатъчно тези, чието печалби са по-низки. И наистина е много очудващо, че това става именно в САЩ, където всички производители имат достъп до тия данни. В Европейския съюз структурата на, на производителите е доста балансирана. Те са най-вече дребни и средни производители, които се концентрират на местно и на регионално ниво. Нестабилността в цените до сега е била ръководещия принцип, на базата на който се вземат решения в рамките на новите политики. Независимо колко трудно е било това, винаги сме успявали е, синергично да подхождаме това. Независимо дали става въпрос за преки плащания, плащания основани на е, вид, е, на конкретен сектор или единица площ. Резултатите от тия разлики са очевидни. САЩ продължават да са зависими от мащабния износ на, на, на соя и а, пшеница и а, царевица. Заедно с, за, заедно с, с стоки с, с висока добавена стоеност. докато производството в Европейския съюз е много по-диверсифицирано от това в Штатите, което е съсредоточено най-вече върху доходния износ, няколкото групи продукти, които изредих. Благодаря. Благодаря ви за коментарите. Коментарите по повод презентацията. Благодаря и на колегите депутати, взели отношение. Сега ще дадем думата отново на нашия гост, господин професор Кордие. Даваме му думата за отговор. Благодаря ви най-напред за това, че ми зададохте толкова въпроси. Ще направя опит да отговоря, като понякога смесвам въпроси, за да дам общ отговор. Всъщност, е, не бих искал да започна с твърдението, че бъдещето на европейската сълскостопанска политика минава задължително през застраховките, както в Средните щати. Членове 37, 38, 39 от регламент 1305. Това са предложения, предложения, които целят да помогнат взаимните фондове, да ги подпомогнат, а не да се превърнат в тяхна ексклюзивна, изключителна альтернатива. Взаимният фонд е европейско понятие. Европейско понятие, което се корени в земеделската солидарност. И именно тук в тези основни елементи от миналото ще намерим всъщност разрешенията на бъдещето, разрешенията на млекопреработването, на производство на плодове и зеленчуци. Разбира се, всеки един от тези отрасли взет сам по себе си, защото няма общи разрешения, които да въжат за всички. Сега, не става дума за задушаване на печалбата чрез застраховане и презастраховане. Трябва да признаем обаче, че директните плащания са всъщност за на улица. Съжалявам много, извинявайте, ако това не е вашето мнение. Чул съм много критики, но трябва да признаем, че директните плащания, както всъщност каза и господин евродепутатът от Литва, плащането, е, директните плащания всъщност се основават на разпределението, на разпределителния принцип. Колкото повече производство има, толкова повече директни плащания могат да се искат. Тоест, директните плащания не разрешават въпроса за спасението на поминъка на малките селски стопани. Може би, с изключение на случая, в който евентуално тези схеми на директни плащания бъдат видоизменени. Познавам случаи в Румъния, където има наистина много-много дребни селски стопани, които се обединяват в една взаимоспомагателна каса, основана именно на този вид директни плащания. Това обаче е изключението. В по-голямата си част сел, селските стопанства в Европа са големи и не могат повече да се надяват на колкото им се падне от общата баница на директните плащания. С тези общи средства, с които разполагаме, следва значи да обединим, да изработим система за управление на риска, която система да ни помогне да предвиждаме по-добре бъдещето. Румъния, например, имам аз случай, в който мога да ви цитирам, за изключително ефикасно управление на селско стопанство на площ 20 000 и в съседство също толкова ефикасно експлуатирана ферма, която, чиято площ даже не възлиза и на един хектар. Сега, по повод на нискостойностните инвестиции и на директната доставка от фермата до вратата на потребителя. Това са възможности, разбира се, но трябва да видим какви възможности за изхранване е, ще дадат тези елементи за в бъдеще, за да може селския стопанин всъщност да си гарантира поминъка чрез една от тези дейности. Има една техническа подробност сега, е, а именно следното, че както европейското, така и американското законодателство гарантират е, възстановяване на е, класическите загуби в класическият смисъл. За съжаление, обаче това съвсем не е случая на взаимните фондове. Взаимните фондове могат да освободят само средствата, с които разполагат. Нямат повече. Тоест, ако има някаква катастрофа, някакво природно бедствие, то тогава те ще разсъждават последния начин. Разбира се, трябва да си запазим някаква резерва, защото ако се случи нещо още по-страшно до година или е, след известно време, то тогава трябва да имаме възможност да отреагираме отново. И останалите пари ги разпределят на нуждаещите се, като нуждаещите се решават колко им трябва, за да се възстановят от понесената щета. И има случаи на такива катастрофални а, събития, в които изчезва повече от 30% от произведената, от, произ... от продукцията. Тоест, не, съвсем не мал... маломерно малко преувеличавам, за да стане по-ясно това, което искам да кажа. Но това е система, от една страна, която се основава на солидарността и от друга страна на управлението на риска. Комбинацията на тези два елемента е всъщност рецепта за успех един от първите въпроси, които ми бяха зададени, бе за 10%, които ще бъдат изтеглени от преките пращания, за да се финансират застрахователите. Не, съвсем не ми е било това намерението. Друг въпрос. Дали моето намерение е университетски изследователи аз самият съм бил такъв университетски изследовател в казуси в Румъния за да, все, за да преценим какви са местните загуби, понесени от местните хора след, определена, след определено природно бедствие. Именно за такъв вид университетско изследване става дума, не за нищо друго, не за финансиране на университетска дейност сама по себе си в Съединените щати, например, имат много исторически събрани данни за конкретни ферми. Е, понякога има и злоупотреби, разбира се, но проследяването в течение на годините на статистически данни прави възможен контролът и прекратяването на някои практики измамни практики. Тоест, пак повтарям, не става дума за финансиране на университетска дейност сама по себе си. По повод сега на разликата между малките селски стопани, които може би са за продължаването на системата на директни плащания и по-крупните е, земепритежатели, които могат да гарантират просперитета си и по друг начин. Пазарният механизъм трябва да гарантира, да контролира нещата в началото, а не в края, преди да се случат, а не след като са се случили особено когато става дума за трансфер на държавни средства към дребните, към селските стопани. По принцип, чух, че казвате, че за всеки долар, който държавата, американската държава влага в застрахователните институции, селските стопани всъщност получават две. Тоест, получава се в крайна сметка двойна помощ за крайният потребител или пострадавш, ако е имало бедствие. Мога да ви докажа, че с европейската система, където субсидирането възлиза на 75%, субсидиране от взаимен фонд. Какво всъщност прави тук една скоба? Какво означава това? Ако селският стопанин влага 35 от 100 евро и ако претърпи загуба, то всъщност получава 100 евро 35 неговите собствени и 75 от държавната помощ. Тоест, няколко в пъти повече получава приход. Същата е в общи линии системата. Само, че на хартия може да се напише какво ли не. В председателят какво добавяте всъщност? Кой дава средства, за да може, за да може селският стопанин да получи двойно повече от това, което той е, което той е инвестирал? Кой дава тази разлика? Добре, ще повторя. ще повторя. В европейският текст пише следното ако има загуба на повече от 30% от продукцията, то тогава се задейства член 38 на взаимният е, фонд за обезщетение. Обещетението възлиза на 100 евро. От тези 100 евро, 35 са от първоначалната вноска на самия селски стопанин и 75% или 75 евро са от европейското финансиране. Ето това е простата сметка. 35 евро вложени, 100 евро получени като обещетение. Простичка е сметката. За 3 евро аз получавам 6 в замяна, в грубо казано. Това разбира се е много груба и проста сметка, която не отразява е, действителността с всичките и нюанси. Но сметката е проста и често я повтарят журналистите, просто защото е проста и разбираема. Благодаря. По-нататък. Друг един въпрос, свързан с краткото и дълго планиране, краткосрочно и дългосрочно планиране. Как да действаме от сега насетне? недостатъка на управлението на риска се състои в това, че трябва натрупване на критична маса опит. Не може от днес за утре да решим това ще е така и то да бъде така. Трябва човек да се учи, да греши, да се поправя да натрупва данни, да ги проверява. И така, започнали сме вече система за събиране на диахронични данни, на справки, които се събират с течение на години. И освен това, разбира се, има и преходен период. Промяната не е от днес за утре. Но пак повтарям, за да може да се придвижваме напред, трябва да дадем зелена светлина на тези части, тези колективи, които желаят да са в предните редици. Тези, които искат създаването на взаимен фонд, с определени характеристики в случая на плодовете и зеленчуците. Тоест, трябва да даваме преднина на тези, които желаят да бъдат първопроходци в дадена област, защото те ще започнат да натрупват опита и оттам насетне ще се раждат нови идеи. Няма революция, с други думи, в управлението на риска, има еволюция. Не може от 3 да стигнем до 10% просто за 24 часа. Не може човек да казва, днес плащам, утре ще ми върнат е, тази първоначална инвестиция с лихвите. И така, смятам, че това всъщност изчерпва всички въпроси, които ми зададохте. Много бе интересна и своевременна и бележката от е, ДЖ Агри на комисията, именно, че трябва да се инвестира в познание е, плащанията не трябва да се разделят като баница. Не трябва да гледаме само колко е голям зелника и колко ще ни се падне, а кой може да финансира и в каква степен. След това, от тук ще проистече всъщност еволюционен ефект, по, е, добавени ползи ще има не само за селските стопания, а и за цялата последваща продоволствена верига. Благодаря. Това е, е отговорът всъщност на въпросите от моя страна. Надявам се, че са удовлетворили тези, които ми ги зададоха. Благодаря. час маме теж. Сигурно ще има още много въпроси, но за съжаление имаме ограничено време. Могат да бъдат коментирани тези въпроси, тъй като ОСП се развива. Днес говорим все повече за използването на финансови инструменти – Въпреки това трябва да си поставим въпроса дали общностните средства трябва да заменят националните средства, които да допълнят доходите на селските стопани. Тези средства трябва да дойдат от някъде, трябва да се прояви гъвкавост. Не може да има фиксирани средства, защото потребностите се развиват. Понякога те са по-големи, понякога не толкова. Ето защо и помощта трябва да бъде индивидуализирана и да отговаря на потребностите на различните селски стопанства. Една единствена система не може да се прилага за всички. Трябва да имаме информация за всяко стопанство, да се адаптира помощта към неговите потребности, да се избегне всякакъв риск от измами. Това изисква опит, изисква познания и се надявам, че ОСП ще тръгне именно в тази посока. Искам да ви благодаря отново за направеното представене на този анализ, за вашите препоръки, които ни дават насоката, в която да вървим в бъдеще. Благодаря ви, господин професор. Съгласно дневния ред, преминаваме към следващата точка. За съжаление, не можем да заделим повече време за въпроси към вас. Отново ви благодаря. Преминаваме към следващата точка дневния ред. представене от страна на Европейската комисия относно директните плащания в държавите членки. Членовете на нашата парламентарна комисия често критикуват сложността на тази нова система на преки плащания. Нашия гост ще засегне и този въпрос. Нашия гост каза, че ситуацията е като в задънена улица. Има доста безпокойства, свързани с преките плащания. Ще разгледаме тази е, тема и при срещата ни с комисаря е, Хоган. Пьер Баско ще ни представи най- новата информация, свързана с преките плащания. Искам да ви приветствам с добре дошъл и да ви дам думата. Благодаря, господин председател. Ние доста говорим за бъдещи инструменти на политиката, за управление на, риз, на кризи, на рискове, на доходи. И всичко това е свързано с една потенциална бъдеща система на преки плащания. С около, за около 15 минути ще направя тази презентация и ще ви предоставя един обзор за това по какъв начин новата система на преки плащания ще бъде приложена на практика на базата на съобщението, изпратено от държавите членки към комисията. Това е доста своевременна инициатива. Очаква се в скоро време да има някои древни промени, но има доста голяма яснота за бъдещата система, както и за новата регулаторна рамка, която влиза в сила в началото на тази година. Ето защо сега е важно да направим един обзор за това как бъдещите преки плащания ще бъдат прилагани и как ще стигнат до бенефициентите, до селските стопани. Ще започна припомняйки някои от елементите на процедурата, след което ще се спре на основните елементи на нотификацията, елементи свързани с екологизацията и други части на преките плащания. Този обзор, който ще ви представя, отразява нотификациите, получени от държавите членки към 23 януари, преди няколко седмици. И съобщаването на тези нотификации от държавите членки в никой случай не означават, че те са одобрени от страна на комисията. Сега няколко думи за процедурата. Комисията няма правомощия да приема или да отхвърля нотификациите от държавите членки. Те са единствените отговорни за решенията, свързани с политиката, които вземат и които съобщават на комисията, с две изключения на това общо правило. Първото е свързано с доброволна подкрепа за обвързане с производството плащания над 30%. Тук има официална процедура за одобрение или отвърлеността на комисията. Освен това, за а, зелените еквивалентни също има процедура на оценка и а, коме, комисията информира държавите членки, ако отхвърли механизма, който а, е бил предложен. Иначе не се приемат нито отвърлят нотификациите, затова повечето от обмените, които имахме на мнение с държавите членки, се отнасяха до пълнотата на нотификациите, последователността им и осигуряване на съответствие на тези нотификации от държавите членки с новите норми за преки плащания. Повече от 100 заседания бяха проведени с национални отговорни органи, с заинтересовани страни и прочие. Имаше широк обмен на мнение с държавите членки по отношение на нотификациите през след последните 8 месеца. Ние се опитахме да предложим едно резюме на основните решения по политиката. Аз ще се спре на решенията на държавите членки, свързани с гъвкавостта между отделните стълбове, намаляването на плащанията, политики свързани с основните схеми за плащания, доброволна подкрепа, обвързана с производството. Ако започнем с гъвкавостта между стълбовете, държавите членки имат възможност да прехвърлят средства между първи и втория стълб, както и между, от втория към първия стълб. Както виждате на тази таблица, между първият и втория стълб държавите членки са решили да прехвърлят определени бюджетни средства към втория стълб 6,4 е, милиарда за последните 6 години. Пет държави членки са взели решение да прехвърлят средства от втория към първия стълб в размер на 3,4 милиарда евро. Това са страни, които се виждат в долната част на таблицата, която е пред вас. Така че има прехвърлени на средства от втория и от е, първият стълб и от първия към втория. За следващите 6 години са около 3 милиарда, около 500 милиона на годишна основа. На тази таблица ние се опитахме да обобщим основните решения по политиката на държавите членки за прилагането на новата система на преки плащания. На тази таблица може да видите, че 10 държави членки, които прилагат системата до 2014 година. Ще продължа да го правя до 2020 година. Шест държави са решили да генерализират използването на основната схема за плащане по член 23 Германия, Гърция, Испания, Франция, Финландия и Обединеното кралство. Осем държави са нотифицирали въвеждането на ре, а, раз, преразпределителни плащания, т.е. възможност за предоставяне на допълнителни преки плащания за някои дребни и средни ферми. 8 държави член... От 8-те държави членки, 6 държави членки използват тази възможност да не а, налагат механизъм за доброволно намаляване на плащанията. Само една страна е използвала възможността да се въведат плащания, които са необвързани с производството. Това е Дания. Останалите държави членки, 27, прилагат доброволната подкрепа, обвързана с производството. 15 от 15-те страни, две страни прилагат а, схемата за древни а, ферми. Останалите плащат <clears throat> това, което се полага по а, обичайната система и разчетите, които са направени за всяка отделна година до 2020. Ако видите а, тази схема, виждате как се отразяват решенията върху а, плащанията на всяко ниво в държавите членки. 30% от а, националните средства отиват а, за екологични преки плащания, а, доброволните обвързани плащания. Въпреки, че тук има доста разлики между отделните страни, средно 10% от преките плащания са предвидени за тази цел. Ако видим това, което се е останало за основната схема за плащания, която не е обвързана с производството, виждаме, че това плащане ще бъде 55% от общите средства заделени за страната. От 93 до 94% са плащанията, необвързани с производството. Средно те са 55% от 12% в Малта и Литва, около 68% в Ирландия, Нидерландия Люксембург. Преразпределене на този бюджет за преки плащания се прави на различните нива, на различни слоеве. държавите, които са решили да приложат схема за преразпределене. Тук средствата варират между 5 и 15%. Девет държави членки са решили да наложат 100% намаляване на BPS на основната схема за плащане в размер от 1500 до 6000 евро. Виждате разликите между държавите членки. 15 държави членки ще предлагат минималното намаление от 5% от общо 150 000 евро. И резултата от намаляването на ще представлява 158 милиона евро през следващите 5, милиона, 5 години. На годишна основа това е скромна сума. Около 43 000 евро. И така, основната схема за плащане, ако видим вътрешните конвергенции от 18-те държави, 18 държави членки, 7 имат прилагане на национална или регионална а, обща ставка. Това са а, Германия, Франция, Малта, Обединеното кралство до 2015, Нидерландия, Австрия, Финландия, Обединеното кралство и Уелс до 2019. Осем държави членки също искат да се намали стоеността на основното плащане средно до 30%. Нека сега да преминем към доброволното, обвързано с производството плащане. Виждате на тази таблица, 9 държави ще разпределят по-малко от 8% от националните средства за тази цел 11 държави членки ще използват максимални допустим процент 30% или 50%, ако отчетеме протеиновите култури. Три държави ще се нуждаят от обърбение на комисията, тъй като те надхвърлиха а, тези стойности. Сред тях са Белдия, Португалия, Малта е по-особен случай, 57% от националните средства ще отидат за доброволно вързана с производството помощта. Ако разгледате различните сектори, на европейско ниво 290 са доброволните мерки, т.е. доста високи броя на тези схеми за доброволни обвързани плащания. Има преразпределение между секторите, отделните страни. Ако видим в абсолютни стойности, виждаме, че в животновътството, и това едва ли ви изненадва, очакванията за следващите 7 години се очаква да се а, поемат лъвския пай от тази подкрепа. 42% от тази подкрепа ще отиде за производството на говеждо месо, 20% за млякото. 3 четвърти от тези средства ще отидат на практика за сектора на животновътството. Това е до 2015, за 2015 година. Нещата се променят малко към 2020. Основният елемент е, Виждате е, разпределението по сектори. Това е доста стабилно. Не могат да се правят е, плащания към лица, които се занимават с дейности в негативния списък. Осем държави членки са решили да включат дейности към този негативен списък. България, Германия, Естония, Италия, Малта, Холандия, Малта, Шотландия банкови дейности, риск за управление на риска, например, и други. Шест държави членки са решили да отидат по далече от този негативен списък и да приложат на практика, да изключат допълнителни искове. И да се включат не само тези от негативния списък, но и останалите да се включат бенефициенти, чиято дейност в голяма степен е свързана с селското стопанство или бенефициенти, които имат основна дейност, свързана с селското стопанство. Има и различни други прагове, на които няма да се спирам в момента. Нека да видим сега екологичната част and long debated over the past, I think, four years. Мерките по озеленяването, екологизацията. Някои решения, свързани с озеленяването, виждаме в лявата част. Пет държави членки са обявили, че имат равностойни на екологизацията механизми. Четири държави членки изпълняват на политиките на регионално ниво. Франция, Германия, Белгия, Великобритания. Две държави членки са решили да активират областите с екологично, екологично концентрирани области, Польша и Холандия. А пък отясно в таблицата виждате, че 4 от 5 държави са изпълнили критериите е, за така, така наречените изключения за горите. Това са Естония, Финландия, Латвия и Швеция. Само Словения, която има право, решава да не изпълнява това изключение за горите. Трите задължения по екологизацията сега да погледнем, равностойните или еквивалентните практики, както казах, три държави членки са обявили такива практики, две чрез схеми за сертификация, три държави членки са използвали агриекономически и екологични мерки по втория стълб. В това число е задължението за диверсификация на насъжденията. Само една държава членка обаче е изпълнила изцяло това изискване. Задължението за екологични зони, 10 различни категории имаме, области имаме тук, в една от които имаме 8 или 9 различни елементи на, на растителността и пейзажа, въпреки че има доста повече възможности. Държавите членки, както виждате, показват е, различни стремежи в рамките на тая мярка. Държави, 6 е, държави членки е, намаляват обхвата на, на областите, така че да изпълнят задължен, задълженията си. Това са онези държави членки, които са изредени на екрана. Австрия, Финландия, Слования, Испания и така нататък. Пък 13 са решили да, да да предложат на, на съскостопанските производители е, те сами да изберат това. А, виждате а, в долната част бройките държави членки, които са обявили а, различните видове а, екологични области. Тези, които са обвързани с ползотворяването на съвскостопански площи, са най-популярни, разпространени. Сега нека да погледнем конкретно мерки, мерките, които са насочени към видовете растителност и пейзаж. Има 9 такива мерки и виждате тяхното разпределение, процентно съотношение. Имаме дървета, растящи в групи най-горе, после гранични области покрай ниви, втори по популярност, както и дървета в редове. Виждате изпълнението на тези видове екологични области по страни. И имаше възможност държавите членки да използват единствено 45-ти член, т.е. делегиран акт, но също можеше да се използват и нормите по кръстосаното съответствие. чрез делегиран акт се дават определения на, на екологичните области. Това е избора на 5 държави членки, докато 18 държави членки дават възможност за ползването както на съществуващите дефиниции и въвеждането на нови дефиниции по 45 член, т.е. делегиран акт. И накрая, постоянните пасища, и най-вече такива, които а, с, имат деликатно отражение на околната среда. По Натура 2000 а, имаме области, няко... ед 8 държави а, членки, а, обявяват всичките си площи а, като постоянни пасища между 50 и 100% от тези площи също са в Натура 2000 в останалите държави членки. Остава обаче да се направят някои проверки. Още някои неща трябва да се споменат във връзка с постоянните пасища. Четири държави членки решават да определят зони като такива пасища което е, е много по-широкомащабно задължение за е, самите производители, които стопанисват тези площи. Четири държави членки определят а, е, такива зони извън зони по Натура 2000. А, това е Чехия, Люксембург, Латвия и Уелс. Та това е от моя страна. Опитах се да ви запозная максимално обширно с положението. Мога по-подробно да, да засегна някои въпроси, но се надявам с това да съм ви е, създал обща представа за бъдещото изпълнение на преките плащания по отделни държави членки. Благодаря ви. Bardzo dziękuję za tą ciekawą prezentację. Myślę, że много благодаря за това толкова интересно представяне на фактите. Наистина бихме искали да се запознаем и с някои допълнителни подробности. Сигурен съм, например, че господин Дес чака с нетърпение думата, за да си зададе въпросите. Благодаря, господин председател. Благодаря и за това, че ни запознахте с доклада. И виждам именно това, от което се опасявах. Все, все по-малко ще може да се говори за ОСП в Европа и разликите в протичането на, на реформата в момента по отделните държави членки са по-големи, отколкото когато и да било през последните 20 години. Това ще доведе до огромни изкривявания на конкуренцията в Европа. Това, което особено ме тревожи, тревожи е, че тези разлики ще, ще ни преследват до 2019-2020 година поне в Германия е така. Моя регион е необлагодетелствен регион. През 2019 година пък всички региони в Германия ще се радват на равни плащания вече. През 2019 година, с други думи, всички ще получават еднакви обещетения, еднакви компенсаторни плащания. Независимо дали до тогава са получавали по-високи или по-низки плащания. И дали са в по-лошо положение или в по-добро. Това означава, че около милиард и половина евро в Германия ще се прехвърлят от земеделски райони, там където се отглеждат а, култури, а, към а, а, райони, където има постоянни пасища, които се използват единствено за нуждите на, на а, млекодобива. 46 хектара е нормата в а, а, Германия, границата и сега действащата европейска политика е задоволителна. А, много често ще ни се налага да обсъждаме тия въпроси. Но това е нещо, за което съм предупреждавал, че а, сегашните реформи ще доведат до а, нечувани изкривявания на конкуренцията. Благодаря. Госпожа Агилер има думата. Много благодаря, господин председател. Много интересно представяне, господин докладчик. Това ни бе полезно, защото разбрахме всъщност как стои въпроса с директните плащания в държавите членки. Аз съм от Испания и знам, познавам всъщност цифрите в испанския контекст. Сега ги видях в сравнителен контекст. Когато човек разглежда вашите таблици, всъщност вижда как всяка държава членка си е изработила нещо като костюм по мярка с съответните приоритети, определени от правителствата. Всяко правителство действа само за себе си според а, различните държави, различните ситуации, нещата са добри, по-малко добри и направо лоши слага се сега под голяма питанка историческите права. Когато започнахме реформата на ОПС, е, започнахме именно с това, с социалното легитимиране на тези директни плащания – Имаше съответно спомени от преди, как е било, защо сега не е така и така нататък. И именно, за да се легитимират много въведенията, се въведе този грининг, това екологизиране. Това е разбираемо в, с оглед на конкретиката, но с оглед на общото положение отново изглежда правено по мярка. Не знам дали в крайна сметка обществото ще приеме тази легитимност, към която се стремим и дали обществеността ще разбере в крайна сметка нашите усилия за подкрепа на европейското селско стопанство. За съжаление, все още не сме намерили решение на главния проблем, а именно доходите на рентабилността всъщност на сълскостопанските начинания. Аз искам да подчертая, че именно тук за гарантиране на доходоносна дейност в областта на селското стопанство най-доброто до момента са преките плащания. Затова искам да попитам съвсем конкретно искам да попитам вече. Бихме искали този, този процес на легитимация да е по-ясен за моята държава членка все още стои въпроса какво, в какво точно се изразява фигурата на активния, на действащия селски стопанин. Това тези, които създават работни места и богатство ли са или нещо друго. Това бе всъщност целта. А, а пък в конкретния испански случай бяхме предложили да се вземе предвид и дохода. Сега обаче излиза от това, като чух, че доходът не е основополагащо изискване за получаване на помощ, така както искахме ние от испанска страна. Т.е. ако някой просто има селско стопан, някаква ферма и извършва някаква дейност, вече може да а, претендира за помощ. Т.е. доколкото разбирам, доходът не е валиден. Така ли е? Испанското правителство иска дохода да се взема под внимание. Сега обаче разбирам, че не е възможно. Моля да ми потвърдите дали добре съм разбрала. Сега, регионализ... регионализирането. В Испания проведохме този процес, но вие сега всъщност умножавате по две. Излиза, че има 50 е, региона и съответно се шири неяснота <laughs> по този въпрос. Поне до а, е, октомври месец няма значи да стане ясно е, как ще се разпределят помощите. И в заключение и за съжаление трябва да кажа, че аз съм за е, е, директните плащания. За съжаление обаче с тази нова реформа не успяхме нито да легитимираме преките плащания, нито да изнамерим някакъв друг начин, с който да подкрепим именно тези селски стопани, които са най-активни е, тези костюми по мярка на всяка държава членка не дават желания резултат, особено когато тези костюмирани държави членки трябва да се наредят на едно общо хоро. Благодаря. Господин Хойслинг, благодаря. Благодаря ви и за изложението. Това, че в отделните държави членки има, се прилагат различни мерки, е резултат от е, тристранните преговори, триалога. И естествено, ние като един от законодателните органи носим своята отговорност. Комисията в, е, нейното, е, в своите предложения се опитва да се отърве от старите плащания, да адаптира плащанията в новите държави членки спрямо нивата в старите държави членки. И това е нещо, което ние в парламента сме направили. И да, действително има много изключения в момента, които се, се прилагат. И е, отделните национални подходи към екологизацията са избрани от отделните държави. Така че няма как да дадем ясна и точна оценка на това какво става и какво е постигнато в екологизацията. Аз не бих, не бих заключил, че европейската сълскостопанска политика е по-несправедлива в момента, отколкото преди реформите. Мисля, че се опитваме да, да адаптираме нещата, именно защото плащанията на база на предходни периоди бе много, имаше много недостатъци. То нямаше да, да е уместно за, за, за новите поколения производители и много трудно щеше да се, да се прилага на практика. Даже невъзможно. Та не бих е, заключил, че, че Европа става все по-разделена и различна. Сега се създава една уеднаквена система. Това е процес, който ще продължи и през 2020 година през следващия период е, всеки ще дърпа чер, чергата към, към себе си. Е, няма да е лесно, но трябва, трябва да, да решим в крайна сметка искаме ли един подход е, в целия Европейски съюз. В Германия, например, се прилагат 16 различни системи. Пример, Бавария има собствена самостоятелна система по, по, по втория стълб. Благодаря. Не искам да ви ограничавам и няма и да спирам, да прекъсвам микрофона на никого, но моля да внимавате колко говорите. Е, благодаря. Вярно е, че ние сме участвали в писането на законодателство и аз бях един от тези, които изтъкнаха разликите и поздравявам държавите членки. За това, че много новаторски подходиха към всички възможности, според мен. Мисля, че различията са се задълбочили обаче. И трябва да седнем и да видим а, каква работа върши ОСП и трябва ли ни такава ОСП. Сега, както казаха някои а, колеги, защо след като а, са толкова различни подходите към ОСП, трябва да се изпращат средства в Брюксел и после обратно да се плащат на държавите членки. Няма ли друг подход? Винаги, винаги има конфликт между съюза, между централното ниво и регионалните различия. Когато започвах работата си като евродепутат, е, разполагахме с една ОСП по първия стълб, която се занимаваше с общото в Европейския съюз. И парите идваха от Европа. А пък по втория стълб имахме съфинансирани дейности по, регионал, по региони, на регионално ниво. С екологизацията се объркаха стълбовете. някакси се размиха тия различия. Така че с две думи не съм доволен от положението, но подкрепям общото законодателство, това да има общо законодателство и, и трябва да направим всичко възможно да, да подобрим нещата. И въпрос към комисията. ОСП е станала ли е по, по-разнобойна или е станала някакси по-уеднаквена? Какво е вашето впечатление от последния кръг реформи? Благодаря. Господин Буда. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Apreciez uh, de asemenea poziția Comisiei de a Благодаря. Аз приветствам желанието на комисията да уважи държавите членки относно преките плащания. Смятам обаче същевременно, че е важно човек да вземе отношение, когато има злоупотреби, непростими такива от стран държавите членки. За съжаление, в Румъния нещата не винаги вървят така, както аз бих искал. В свиневъдните и птицевъдните райони правителството от 2007 година насам не иска финансиране за хуманното отношение към животните. Може би не го правят, защото се знае, че няма да ни дадат финансиране, тъй като обикновено тези суми потъват някъде, когато стигнат Румъния. Vine doamne importanță din ce țară și îmi spuneau că n-au găsit animale. В моята държава Например, производството сякаш не вълнува много селските стопани, вълнуват ги по-скоро субсидиите. Следователно трябва да има някаква връзка между дейността и субсидията, която се получава ушким за нея. Благодаря. Dziękuję pan poseł przewodniczący De Castro, panie profesorze. Ma eh, non è eh, il momento di fare dei bilanci. Следващия рад. А, благодаря, господин председателю. Сега не е дошъл момента да, да оценяваме всичко, което е свършено. Изследването обаче е много интересно и благодаря на комисията. Дават ни възможност да си дадем да, равносметка за, за въздействието на, на някои неща, които се прилагат от отделни държави членки. Мисля, че държавите членки са се възползвали от, от е, възможностите за гъвкавост и това е довело до тази разнородност в момента. Да, политиката трябва да е обща, но всъщност има доста сериозен разнобой между отделните държави членки. И ние носим част от отговорност. От отговорността това е първия кръг реформи, който бе изкован с наше участие. И ние, именно ние призовавахме за по-голяма гъвкавост. Но не на всяка цена тази гъвкавост е довела до това, което, което сме си представили. Да, какво можем да, да свършим през следните месеци по този въпрос? Аз съм сигурен, че държавите членки ще искат да внесат промени в това, което се прилага. Та, може би ще настояват на повече доброволни а, мерки, а, още по-малък дял на свързаните с производството плащания, а това вече би било твърде много. Така че трябва да видим ние какво можем да свършим, за да, за да коригираме положението. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Изслушах е, с голям интерес презентацията. Благодаря на представителя на комисията. Вече започна новия период на плащания и гражданите ни не са много добре запознати с, с положението. И след като вземат съответните решения отделните държави членки, всичката информация ще се оповести. Да, има много големи различия между държавите членки. В последната таблица видяхме 5-6 групи. И е трудно да се каже от сега коя държава членка ще се справи най-добре и коя по-зле. Може би някои държави членки. И аз това мога да го кажа на базата, например, на моята страна някои от държави членки са в по-голям риск. Е, е, извинете, са поели по-голям риск. Е, повече промени са въвели, а друг, докато пък други са били по-предпазливи и по-консервативни. Та, може ли да ми кажете, кои от държавите членки са постигнали най-големи успехи, най-успешно са адаптирали механизма? и кои, кои държави членки не са се възползвали от възможността за промени и са следвали старата система. В Литва оценката на екологизацията се използва при, при определенето на подкрепата при определенето на, на, на помощите. Първоначално изискването прага беше 15 хектара, променихме го на 30 хектара. Та, какво мислите по този, по този въпрос? Някакси несигурността, не, непостоянността на плащанията в Европейския съюз, свързана всичко това. Благодаря. Благодаря. Господин председателю, колегата преди мен спомена, че е, системата е станала по-социална и по-екологично съобразна. Но така ли е в действителност? И това ли е максимално, максимално социалната и максимално екологосъобразната е, политика? Или просто е най-социалната, която сме успели тук да договорим? Да договорим? Не можем още да оценяваме дали, дали а, механизма е успешен или не. Едва в началото сме. Трябва да започнат нещата да се, да се прилагат на практика и, и, и ни трябва обективна междинна оценка, честна междинна оценка, която да показва къде сме постигнали целите на ОСП и на регионалната политика и къде не сме. Само с една такава честна равносметка ще, ще можем да започнем да, да, да преопределяме политиката за 2020 година. Трябва отново да се замислим какво искаме, какво искаме да постигнем в селскостопанската политика. каква среда искаме да създадем, какви работни места. чак тогава, след като си отговорим на всички тези въпроси, ще можем да, да напишем полезни насоки. Дами и господа, когато искате да вземете участие, но само почти в края на заседанието решите да вземете думата, е трудно да се работи. Благодаря. Госпожа Магинес, аз е, искам да кажа всъщност, че смятам, че Пауло де Кастро е прав. Ние бяхме част от тази реформа, така че няма защо да бягаме от отговорност. Наистина презентацията показва как стоят нещата в момента. Трудно е да отговорим дали ще продължи да дава желания резултат за бъдеще или не. Сега, моят въпрос е свързан конкретно с екологизирането. Дава ли резултата, с който я зами... го замислихме или не? На второ място, достатъчно упростено ли е действието на, този, на тази екологизация и накрая до 2019 година колко държави членки ще имат разпределена система за директни плащания? Благодаря. Баса, dziękuję. Pan poseł Благодаря, господин Богович. Я зелено кратко. Е, поручило е зело добродошло и мисля... Благодаря. Този доклад отдавна го очакахме и смятам, че в бъдеще трябва да правим повече такива прослушвания, повече такива обзорни прегледи на резултата, който дава системата до момента. Би било освен това интересно да видим как се развиват нещата в сравнителен план с щатите. Днес изслушахме много важни и своевременни въпроси, особено с оглед на преговорите по ТПТ, както и с оглед на промените в сълскостопанската политика, които се очертават в този смисъл. Все по-ясно е, че имаме много и разнообразни сълскостопански политики и всъщност става ясно, че нашите селски стопани няма да са на равна нога, когато трябва да се конкурират с американските селски стопани, тъй като сълскостопанските политики на от двете страни на Атлантика са доста различни една от друга. Благодаря. Благодаря. Най-напред благодаря на господин Пашко, както и на комисията за експозето. По повод сега на заделянето на средства и разпределението на средства, те почти никога не се разпределят механистично, а по, по, с оглед на приоритети, които заедно сме определили. Така че, може би трябва да си зададем отново въпроса каква е нашата обща цел. Имаме ли изобщо обща цел в областта на сълскостопанската политика? Какъв е економическият модел, към който се стремим? Смятам, че има още какво да се е, работи, за да стигнем до едно споделяно от всички становище. По, в, така както стоят нещата в момента, а така както се очаквате да се развият за, в, в бъдеще, смятам, че можем още от сега да започнем да задаваме въпроса каква е, е какво е селското стопанство на бъдещето, а не да чакаме да дойде време на междинния преглед. Трябва да намерим най-напред отговор на въпроса защо, а след това кога и как са второстепенни въпроси, които ще дойдат по-късно. Структурата обаче трябва да бъде първостепенна, останалото е механика. Механиката, която днес ни бе представена под формата на таблици. Сега процесът, който заедно провеждаме, е, цели да задоволи и интересите както на нашите конкретни е, региони, така и на производителите, които живеят и работят там. Благодаря. Благодаря. И сега от е, мене няколко коментара, казва председателят. Нашето селско стопанство е много диверсифицирано. В южната част на Европа то е едно, в северната част е друго. Има различия между старите и нови държави членки, между големите и малки ферми. Именно за това нашият подход в тази област трябва да бъде гъвкав. Разбира се, че има много окраски, които формират мозайката на европейското селско стопанство. Всяка държава членка разработва собствена ОСП, нагажда я към собствените си характеристики, но принципът, принципът е изкован тук. Аз не смятам, че това е противно на принципите на конкуренцията. Конкуренцията всъщност е целта, към която се стремим всички. Не можем да сравняваме един хектар маслинови насъждения с един хектар лено, посеви лен. Не можем да очакваме след това и промените да се случат чудотворно. Затова накрая искам да подчертая, че така нареченото екологизиране трябва да бъде упростено в максимална степен. Нещата съвсем не са ясни за селските стопани и това е упрекът, който те ни отправят в повечето случаи. Някои смятат, че политиката за екологизиране не е достатъчно справедлива че оценките не са обективни и така нататък. В общи линии обаче аз самият съм на мнение, че нещата вървят към по-добро. Може би административната тежест е, за момента е нежелателно висока, но това няма да бъде винаги така, надявам се аз. Благодаря. Сега дам думата на председателя. Благодаря, господин председател, Ще бъда кратък. Благодаря ви на всички за коментарите, бележките, както и за реакциите на всички въпроси, които повдигнах това бе и целта да ви изложа общата политика, която всъщност е раз, разнообразна в своето единство и да изслушам вашата гледна точка. За момента наистина всичко е въпрос на политическо решение на държавите членки. Всичко свързано с разпределението на директните плащания. И през следващите една, две, три или повече години ще разберем точно как това ще се отрази на конкретните селски стопани? Какво трябва те да променят в ежедневната си практика, за да се пригодят към новата действителност? С оглед на разнообразието, както вече казах и както всъщност виждам, че споделят повечето от членовете на тази парламентарна комисия, всички се стремим в крайна сметка към създаването на една съскостопанска политика, която да е ефикасна, но която и да държи сметка за структурните различия между държавите членки, както и между вида и количеството на общественото подпомагане. Разбира се, няма единен подход който да въжи за всички. Това разнообразие трябва да бъде поддържано, но трябва да бъде и обект на анализ във всеки един момент бюджетът, с който разполагаме, е определено ограничен, но пък имаме възможности за творчески подход при освояването на тези бюджетни средства, така да се каже, кое да се посвети до териториален баланс, кое за екологизиране или за някаква друга цел. Значи целта е отговорът на въпроса как да бъдат освоени средствата по приоритети да бъде даван на място и всяка държава членка да разполага с съответната свобода при избора на инструментите, с които да борави. Разнообразието в никакъв случай или поне не е задължително не значи комплицираност ако някои селски стопани предпочитат е, да изпълняват е, целта за екологизиране по един начин, а не по друг, е, то можем да уважим техният избор и винаги, когато крайната цел е постигната. Сигурна, сигурен съм, разбира се, че наистина можем да упростим още повече процедурите, от което ще което ще се отрази благоприятно както на самата обслужваща администрация, така и на производителите. И искам отново да повторя, че всъщност комисията не е натоварена с правото да отхвърля или да приема. Това са решения на държавите членки. През последните 11 месеца всъщност именно това правихме помагахме на държавите членки да преведат, така да се каже, на местен език, на местно законодателство целите, които са разписани на европейско равнище. И всъщност решенията се вземат на евро... национално равнище. До каква степен да има обвързване, например, и така нататък. Това, са... това е избор, който прави всяка държава членка и съответно носи отговорността за него в, на някои от слайдовете със сигурност сте оценили голямото разнообразие и различията между държавите членки, но под общия чедър, така да се каже, на системата, общата система за директни плащания. И в заключение, по повод на повдигнатия въпрос от госпожа Агилера за това какво значи действащ селски стопанин. Наистина въпросът е щекотлив. Не, така наречения член 9 не дава наистина ясна представа и не става ясно какво е необходимо, как каква дейност да развива селският стопанин, за да може да поиска директно плащане. Дали това да бъде е, производ, предимно производствена дейност или поддръжка на земята в добро обработваемо състояние или нещо друго. Тоест няма възможност за момента да свържем възможността за директно плащане с дохода. И това, разбира се, е също избор на държавите членки, тъй като може да зависи от други приоритети в конкретния, всеки конкретен случай. И така, до тук приключвам. Благодаря. учтив залежи в мере. Благодаря ви. Всичко ще зависи от качеството на резултатите. Затова а, ви приканвам да следите, да анализирате и да ни информирате за развитието на ситуацията. Преминаваме към следващата точка. Изложение от Европейската комисия относно резултата от преговорите между Европейския съюз и Кралство Марокко за взаимна закрила на географските означения. Давам думата на госпожа Моник Парият, която е заместник генерален директор на Генерална дирекция Агри. Благодаря, господин председател. Тази сутрин по време на дискусиите, които проведохме за трансатлантическото споразумение, мнозина от вас подчертаха важността на географските означения. Това е нещо, което буди интерес. За мен е удоволствие да ви направя обзор, обзор за резултата от преговорите между Европейския съюз, представляван от комисията и Марокко за закрила на географските означения. На 6 януари беше парафирано споразумението в Берлин по време на Зелената седмица от господина Кануш, министър на селското стопанство на Марокко и комисаря Хоган. Това е в рамките на мандата, на, който беше даден на комисията през 2006 година от съвета относно съскостопанските тарифи. Преговорите между Европейския съюз и Марокко се отнасяха върху либерализацията на търговията с съскостопански продукти. След като този аспект беше финализиран и след като през октомври 2012 година влезе в силата споразумението в областта на селското стопанство, започнаха преговорите през декември 2012 за закрила на географските означения, предвиждащ три месеца преговори, пет кръга преговори бяха проведени между декември 2012 и ноември, даже декември 2014, можем да кажем. Основното в тези преговори се случи между 2012 и средата на 2014 имаше известна пауза към, до края на 2014, за да може да се изчистят някои от разликите с а, мароканските ни приятели относно митата за плодове и зеленчуци, за доматите, за които се прилагат вносни е, мита. При изчисляването на средствата, които трябва да се прилагат, влаз, внасят Това беше обързано с е, географските значения. Ние постигнахме окончателно резултат, който е удовлетворителен за Европейския съюз. Това ще ни даде възможност да гарантираме висока степен на множество географски означения в Мероко и на редица марокански означения, географски означения в Европейския съюз. 14 за хранителни продукти и 16 за вино. Структурата е същата като тази на споразуменията, сключени неотдавна с Молдова и Грузия. Позволява незабавна закрила на всички географски означения на Европейския съюз след влизането в сила в Марокко без преходен период, т.е. няма нужда да се регистрира по-отделно географските означения, за да може да бъдат обект на такава закрила. Марока, Марокко, разбира се, може да следва вътрешните си процедури при регистриране на собствените си означения, географски означения, но а, те приеха на последния етап на преговорите това да не води до допълнителни разходи или административна тежест за европейските оператори. Освен това се предвижда актуализиране регулярно на анекса от смесена комисия, за да отговаря този списък на актуалното състояние. Списъка, който е приложен сега към споразумението, е списъкът, който беше изготвен към януари 2013. Имаше междувременно други географски означения, които не са включени в този списък. И при първото обсъждане на този въпрос с месената комисия, те ще бъдат разгледани, ще бъде обмислено тяхното вписване. Двете страни поеха редица ангажименти, например, да не се изиска такси за регистриране на географски означения. Освен това, техническа помощ се предвижда за Марокко, за промотирането на географските означения на негова територия, както и на територията на Съюза, създаването на програми за промотиране, както и засилване на сътрудничеството и консултациите между двете страни в рамките на преговорите, отнасящи се до географските означения в рамките на СТО или в рамките на споразумението от Лисабон. Това е важно споразумение. Можем да се поздравим с него тъй като защитава в голяма степен висококачествените стоки, които изнасяме на този пазар, както и отваря път за други подобни споразумения с страни от същия регион, с Тунис, в частност Алжир и Ливан. Надявам се, че а, това може да послужи като отличен прецедент за подхода, който Европейския съюз иска да а, прилага при закрилата на географските а, означения. Също се засилват търговските ни връзки с а, Марокко. И имаше известни спънки миналата година по отношение на доматите, както споменах по-рано. Ние подготвяме проекта за решение за подписването и за сключването на споразумението. Вие разполагате с текста на проекта и може да дадете вашето одобрение като Европейски парламент за решението за сключване на това споразумение през едните месеци. Това е. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви и аз. Благодаря, госпожо заместник директор. Сега Давам думата за въпроси, ако има такива. Става дума за важен и труден въпрос. Преговорите с Марокко преговорите с Марокко минаха добре. Надявам се, че няма да има проблеми с други страни по отношение на закрилата на географските означения. Ние говорихме за тях и по отношение на ТТИПа. Госпожа Ангелар първо, госпожа Сандра. Първо госпожа Ангелар. Благодаря, господин председател. Бих искала два конкретни въпроса да задам на представителката на комисията. Благодаря за информацията, която ни предостави. Това споразумение с Марокко за някои е положително, но за моя регион, за Андалусия, съвсем не е така. Защо? Защото сме конкуренти. Бих искала обаче да попитам дали имате е, едни конкретни данни, а именно кои споразумения споменахте тук за това как се изчислява цената на домата на доматите по митническите процедури. Каква е входната цена, която сме, за която сме се споразумели с Марокко за внос на домати? Не знам дали знаете. Ако не знаете, моля да ми кажете. Аз, доколкото знам, се е покачила не само на най-обикновените домати, а и на малките доматчета чери. Не се знаят обаче точните цифри за новата входна митническа цена на доматите, когато те се внасят от Марокко. И вторият ми въпрос. Казахте, че в споразумението влиза е, списъка географски обозначения, както са е, в, както фигурират в е, списък от 9 януари 2013 година. Ако съм ви разбрала, добре, ако не, поправете ме, моля. Тоест, от преди 3 години. Ако е така, през тези две години нищо ли не се е случило. С други думи, списъкът ви не е много усъвременен. И това всъщност може да ни навреди защото през тези две години някои нови географски означения, указания за происход са регистрирани и не са включени в списъка. Тоест, правилно ли ви разбирам, че всички географски обозначения за происход, регистрирани през последните две години, не са включени в списъка? Моля да ми отговорите на тези два въпроса. Благодаря. Благодаря ви. Този въпрос малко е извън на темата. Сега давам думата на госпожа Сенра. Благодаря. Благодаря за обясненията. Обяснения обаче, които аз лично, всеки път като дойде тук комисията да ни обясни какво преговарят в областта на търговските споразумения, всъщност е много бедна на съдържание тази информация. Искам да попитам конкретно и по, по, по повод за домата, за доматите, както казахте вие, госпожо представител на комисията, и излиза, че сме си е, разменили просто ролите. Отстъпваме в е, вноса на домати. А къде настъпваме тогава? В е, моя регион, в Галисия, в Испания също произвеждаме домати и също усещаме е, все по-низките цени, на които се продава тази продукция. Доматите имам предвид. Искам и да ви попитам точно в какво се изразява защитата на географските указания. Аз просто не мога да преуме, проумея точно какво преговаряте и как ги защитавате тези географски указания за происход. Каква ще бъде ползата от тези предполагаеми защитни механизми? Благодаря. Дякую, пан посел Дес. Господин Дес има думата. Благодаря ви много, господин председател. Благодаря и на представителя на Европейската комисия. Нямаме нужда от допълнителни а, детайли. Производителите на домати в Италия, в а, Испания имат а, своите основателни опасения и те трябва да бъдат а, а, зачитани. Марокко е една от стабилните а, държави в несигурния район на Северна Африка. Затова за нас е добре те да имат добри търговски отношения с нас, тези отношения да се развиват, Марокко да се развива добре в економическо отношение, да може да изнася а, своята а, продукция от а, домати, за да не идват техните млади хора да чукат на нашите врата да стоят в своята страна. Ето защо аз искам да подкрепя това споразумение. Има смисъл да има подобно споразумение с Марокко и считам, че комисията прави всичко възможно да се отчетат интересите на нашите производители. Няма други желаящи да вземат отношение, за това давам отново думата на госпожа Пария. Благодаря, господин председател. Както подчертахте, става дума за споразумение за географските означения за тяхната закрила. Географските означения са свързани с происхода, с контролирания происход, защитен происход, Това е нещо като закрила на интелектуалната собственост. Комитар, комисарят каза това в САЩ, наричайки го защита на сълскостопанската интелектуална собственост. Предимството на това споразумение е, че всички географски означения в сферата на винопроизводството, на производството на сирене или друго сълскоспански продукти, ще се ползват от закрила в Марокко. Никой производство, производител на вино в Марокко не може да нарече своето вино Риоха. Това е смисъла на подобно споразумение. Относно проблема с доматите, това е, е друг проблем, той не е свързан с това споразумение. Разговорите, които проведохме относно изчисляването на митническата стойност на доматите, доведе до промяна в основният регламент, свързан с реформата на ОСП, като по този начин се въвежда изчисление на база на конкретна стойност за внос. Променена беше методиката на изчисление при вноса на домати в Европейския съюз, както изисква регламента. Изчисляват се различните видове домати, които се внасят. Не само нормалните кръгли домати, но и а, така наречените чери а, домати. не се прилагат мита върху продукти, Входната цена е 41,1 евро за 100 кг за Марокко. Всеки ден се правят изчисления на митото на базата на а, този, тази цена. Ако е над тази цена, се прилага ми то, ако е под нея, не се прилага. Но това е проблем, който не е свързан с споразумението за закрила на географските означения. С удоволствие биха предоставила допълнителна информация в двустранен разговор. Председателят, благодаря госпожо директор. Можем да приключим обсъждането по този въпрос за днес. Искам отново да ви благодаря за участието ви в това заседание за направената презентация. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за Европейския фонд за стратегически инвестиции. Това е изключително важен проект на новата Европейска комисия. Този проект беше бързо разработен, през януари не беше представен. Комисията предвижда да се насърчи програмата за инвестиции, която от своя страна да доведе до стимулиране на растежа и економическото развитие. Комисията е, ЕКОН и Комисията по бюджети отговарят по същество по този въпрос. Те са водещите комисии. Тези две парламентарни комисии, съгласно член 54 от правилника, си сътрудничат с с комисиите ТРАН и ТРА, както и с някои други парламентарни комисии, както и в рамките на член 53+. Ние от наша страна трябва да изготвим становище по този въпрос. Става дума за ключов инвестиционен план – това е инвестиционният план на господин Юнкер. Бихме искали селското стопанство, както и хранително-вкусовата промишленост, да ни изпаднат от тази програма. Давам думата сега на господин Дес. Благодаря. Благодаря, господин председател. Драги колеги, Приветствам факта, че комисията по селско стопанство излиза с проект становище по това въпрос. Докладът ми, който е почти готов, засяга плана Юнкер, това как да се гарантират по-целенасочени инвестиции в селското стопанство и селските райони, гарантиране на ефективност на общата селскостопанска политика. Всичко това са съвсем полезни и уместни приоритети, които могат да се използват заедно с Фонда за стратегически инвестиции. Програмата трябва да бъде максимално освободена от бюрократични пречки при изпълнението си и се надявам, че може да направим нещо по този въпрос. Плана Юнкер може да даде и своя принос за економическия растеж, да създаде работни места в селските райони – това е допълнително средство за постигане на тези цели. Иновациите и изследователската дейност са от голямо значение за устойчивото развитие на селското стопанство в Европа. В доклада си също ще засегна и периферните и необлагодетелствените райони и как да се гарантира подкрепа именно за тях. 8 до 10 ще са предложенията в доклада ми. Както казах, почти е готов. През едните дни ще е изцяло готов и призовавам колегите да внесат своите предложения. Няма да е особено дълъг доклада, напротив съвсем кратък ще бъде. Дебатите на 24 марта ще се проведат. Крайният срок за изменения е, доколкото знам, Тук пише 25 и 26 март, но докладът ще бъде наличен, достъпен в писмен вид преди това, така че може и преди това. 6 април е гласуването в Агри, в бюджетната комисия 30 април. Не е лош, не са лоши и сроковете и времевата рамка и И така, ще се опитаме да, да направим всичко възможно с планът Юнкер да отрази и, са, и, и, и селското стопанство и развитието на селските райони. Благодаря. Господин Датие. Um, Благодаря, господин председател. Аз мисля, че е много важна темата. Съгласен съм с докладчика, че трябва много силна позиция да изрази комисията ни. 315 милиарда евро е, е, е сумата на плана за инвестиции. За съжаление обаче, откакто бе обявен този план, множество въпроси се зададоха за това по какъв начин ще се изпълнят тези инвестиции, доколко комисията не е, не е наценила възможността да се привлекат средства от частни средства. Получаваме е, съобщения от университети и от е, други организации, които изразяват тревога по отношение на това откъде ще дойдат тия средства. При всички положения обаче селското стопанство трябва да, да получи е, заслужения си дял. И както каза докладчика, селските общности и най-вече тези в перифер, периферните райони трябва наистина да, да получат необходимата подкрепа. На заседание на комисията ЕКОН председателя на Европейската инвестиционна банка е, каза, че основният им приоритет е решенията им да са максимално деполитизирани. Аз обаче не съм съгласен. Някои решения трябва да почиват на политически съображения – тук трябва да се подкрепят не само държавите членки, които през последните няколко години са засегнати от кризата, но също и регионите в онези страни, които непропорционално са били засегнати от липсата на инвестиции, на работни места, на възможности изобщо. И мисля, че това е, е това е логиката, която трябва да, да следваме. Прида, благодаря. Bardzo dziękuję jeśli uczestniczył Pan w komisji. Благодаря ви много. Ако сте участвали в работата на Комисията по економическите и парични въпроси, разбирате по-добре начинът на функциониране на този фонд. Със сигурност сте запознати с това как частните капитали ще бъдат включени в този фонд е, и каква е частта на Европейската инвестиционна банка. Господин Шаней има думата. Господин Шаней. Благодаря, господин председател. Аз няма да се изказвам авторитетно по отношение на това откъде ще се съберат тия средства. Искам по-скоро да се спра на някои други въпроси. в качеството си на докладчик в сянка за социалистите и демократите. Присъединявам се към колегата господин Дес и, е, и нашата група също смятаме, че, че това са приоритетите, на които трябва да се спрем. Кратко е времето, с което разполагаме и определено трябва да, да е, се опитаме да постигнем е, тясно сътрудничество между групите и аз поемам такъв ангажимент. Моята група е, е решена да помогне в формулирането на категорични политически послания. Бих искал да повдигна два въпроса. Първо е въпроса за допълнителността. Това са допълнителни средства, те не идват в замяна на каквото и да било. И така и трябва да останете. Трябва да са в добавък а, към всички програми, а, които, а, всички други програми тази връзка искам да ви обърна внимание, че както каза и самия господин Дес, селското, развитието на селските райони е много важно по отношение на, на този фонд. И също така баланса между частните и публичните инвестиции. Това са основни въпроси за нас и аз дори, който съм поддръжник на, на изследователския подход, вярвам, че трябва да, трябва, трябва да се съсредоточим върху създаването на инфраструктура в азиатските райони, в това число интернет. После прозрачност. Откъде идват средствата, как ще се разходват. Това е нещо, на което настояваме. Това е въпрос, който често е в фокуса на вниманието и на Европейския парламент, заедно с борбата с корупцията – Повечето данъчни измами са именно в хранително-вкусовата промишленост, в хранителния сектор. Та... С колегите от групата на социалистите е, демократите е, много бихме се е, радвали, ако успеем бързо да изготвим едно сбито, стегнато становище. Господин Ферант. Благодаря, господин председател. Всички знаят, че господин Юнкер е специалист по инвестициите. Моят въпрос обаче сега е, кой се крие за този план за стратегически инвестиции, възлизаш на 350 мили... Uh, милиона евро. Сега, селското стопанство. Селското стопанство е бедният е, роднина на тези стратегически инвестиции. Въпросът ми е прост. Защо селското стопанство не е на по-преден план? Защо не е на същото равнище като инфраструктурата или новите технологии? Имам предвид огромният потенциал на географските ограничения за происход – защо не се вдъхновим на, от постигнатото в винно производството, което винарството всъщност във Франция е един от основните стожери на местната економика. Разбира се, че Юнкер може да се произнесе, но селското стопанство е изоставено в този план са го забравили. Благодаря. Благодаря за по същия този въпрос вече зададох подобни питания защо селското стопанство не е достатъчно добре представено, но има и други оплаквания. Освен селското стопанство, протестират и други отрасли. Благодаря. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų apie šitą planą iš pradžių buvo labai garsiai Благодаря, господин председател. Ние много пъти сме се изказвали по този план. Сега страстите са се поуспокоили. Надявам се планът е, да бъде сериозен, успешен. Най-вече, като почнем да обсъждаме конкретните отделни мерки. По отношение на целите, економически растеж, създаване на работни места, всичко това са много наболели потребности по регионите на Европейския съюз. И селското стопанство е сектор, който има голям потенциал за създаване на работни места. Някои държави членки, например, месодобивът е особено обещаващ сектор за създаване на заетост. В Европа нараства числеността на населението и справени сме пред проблеми като недостиг на храна, в световен мащаб. Така че трябва да подходим и отговорно към износ, трябват ни нови пазари. Но също, както казах, трябва да увеличим и заедостта в Европа. Също смятам, че планът трябва да обхване и изграждането на инфраструктура в селските райони. Да, строят се жилища. но са необходими и средства за ремонт на стари къщи и жилища. Това е от голямо значение на земеделските производители, а също ще допринесе и за повишаване на заетостта. Трябва да насърчаваме и развитието на зелената енергия, биогаз, всичко това може да залегне в новия план. То ще е от полза за сълскостопанските производители, за частните инвеститори. Те ще приветстват това. Добре би било регионите да имат възможност да, да поемат нещата и в своя ръце при създаването на работни места. Госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Накратко ще се изкажем. Успеха на този стратегически план зависи от държавите членки и от проектите, които ще предлагат. Така че аз не знам какво има предвид господин Дес с някои от подробностите, които предлага но да, интересно е да видим дали са необходими инвестиции в широколентов достъп до интернет в селските райони, защото в крайна сметка това зависи от държавите членки. Ако те разработят такива а, а, проекти, добре. Не съм сигурна, не съм сигурна обаче, е, че ние трябва да, да, да разписваме норми по този въпрос. Това не е схема, не е фонд който може да се използва вместо други средства. Това е допълнителен фонд. Та има някои идеи в доклада, които не можем да преценим доколко ние изобщо можем да изиграем някаква роля. Имаме право на участие. Естествено, че селските райони имат нужда от инвестиции но може пък да се каже, че магистралите са от полза не само за региони, е, не само за селските райони, а и за по-големите региони и страните. Трудно е да се прецени чия ще е основната полза. Благодаря. Последният оратор има думата. Oui, merci. Е, Благодаря. Казва господин Дантен. Не може да говорим за изолирани инвестиции, не можем да подкрепяме изолирани инвестиции в селските региони. Трябва да внимаваме, трябва да внимаваме за това инвестициите да са по-крупни и да обхващат повече селскостопански или горски проекти. И този план Юнкер – не бива да изискваме от него да финансира проект за дърва за огрев, например, а нещо по-крупно. По въпроса сега за широколентовия достъп до интернет в селските региони и слушах с интерес казаното от Майрит, преди, като се изказа преди мен, но трябва на първо място да се погрижим за най-гъсто населените региони. След това, разбира се, трябва да се занимаем с планинските и най-отдалечени региони, защото в скоро време, ако няма достъп до интернет, те ще останат изобщо откъснати от света. От света това ще ни даде възможност всъщност да консолидираме Европа и да няма разлика между тези, които имат достъп до света и тези, които нямат. Благодаря. Благодаря. Давам думата сега на господин Дес отново. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на колегите, които се изказаха. Записах си това, което казахте. Ще се опитам да обобщя. Сега, по отношение на финансирането, това не е моя работа. Ако ще се изпълнява плана Юнкер, това, което ние е, трябва да направим е да, да защитаваме е, интересите на селските райони и на производителите. Надявам се да успеем. С е, докладчиците в Сянка трябва да обсъдим това. трябва да обсъдим и доклада, както и резолюциите, разбира се, но трябва да подчертая, че инвестициите в инфраструктурата са от ключово значение. Това е въпрос, по който се изказаха господин Дантен и госпожа Магинес. Бързия интернет е от огромно значение за економическото развитие. Това естествено ние ще го споменем, но не можем да, да предлагаме конкретни мерки ще отправим общи искания. Трябват инвестиции в економически и слаби региони. Имаме региони с 0% младежка заетост. Трябват ни инвестиции, които да повишат заетостта на младежите. и инвестициите в инфраструктура ще дадат добра предпоставка. Моя регион в Германия е, беше необлагодетелствен район. Но благодар... след войната. Но благодарение на инвестициите в инфраструктурата ние дръпнахме много сериозно напред. Преди 40-50 години политиците взеха правилно решение и бих искал същото да стане и в други региони в Европа. Така че да се е, радват и те на, на економическо развитие. Благодаря на председателя Секевски, който изигра много важна роля в разискванията до тук. Много благодаря. Дами и господа, ще се връщаме отново на този въпрос. По първия път, път, път, през март месец ще се занимаваме отново с него. Ако междувременно ви хрумне нещо допълнително, моля да се обърнете към господин Дес. На 23 март е следващото ни заседание, когато отново ще се занимаем с този въпрос. Минаваме към следващата точка от дневния ред, а именно за препоръките взети на заседанието на координаторите. Получили сте вече съобщение по този въпрос по имейл. Имате го и на хартиен носител. Виждате, значи, списъка на нашите, с нашите препоръки. И ако нямате възражения, предлагам да ги приемем. Не виждам възражения. Така че минаваме към следващата точка, именно точка разни. Никой не е заявил желание за участие, така че аз ви е, съобщавам, че на 23 март в 3 е, часа след обед имаме заседание отново тук в Брюксел и на 24 май заседанията са предвидени сутринта и след обед. И така изчерпихме всички точки от дневния ред за днес. Въпросите, свързани с ветеринарните продукти, са отложени за обсъждане на следващото ни заседание. Благодаря ви за присъствието. Ще се срещнем отново след един месец. Междувременно обаче ще сме работили здраво. Благодаря.